Добър ден, колеги. Добре дошли в нашата комисия. Е, първо едно кратко съобщение, преди да пристъпим към 11-та точка от дневния ред. Организационно е съобщението. Кафето ще бъде сервирано пред залата. Няма да се сервира от сервитьори тук. Те стъчкуват. И сега е 11-та точка от дневния ред изслушване посветено на борбата с е, неплащането е, на данъци. В международен план е, американският закон за кратко ФАТКА като първа стъпка към международния автоматичен обмен на банкова информация. Ние готвим доклад по въпроса, а сме е, поканили и е, е, петима гости. Благодаря в частност на господин Стак и на господин Паскал Сентаман, които приеха да участват в нашето изслушване. Поканили сме още господин Керкемоде, господин Валс, Е, господин Люис. Е, но сега ще дам думата веднага на господин Робърт Стак, е, заместник, помощник, секретар по международни данъчни въпроси в Министерство на Съединените щати, Финансовото Министерство на Съединените щати. Господин Стак, имате думата за 5 минути. Благодаря ви. За мен е удоволствие, че ми давате думата да се изкажа пред вашата комисия. Предвид растящия обществен интерес към въпросите за избягването на данъци в международен план, Финансовото министерство на Съединените щати засилва усилията си за утвърждаване на прозрачността в данъчните въпроси в световен мащаб. Американското Министерство на финансите работи с чужди правителства, с финансови институции за изпълнението на закона за отчетност и отдръжка при източника при международни банкови преводи. Накратко това е законът ФАТК. Все повече се, се правят опити от страна на данъчно задължените лица да е, не плащат данъци, като заобикалят американския данъчен режим, откривайки сметки в чужбина. За да се противодейства ефикасно на това явление, от съществено значение е световното, глобалното сътрудничество. И за тази цел Финансовото министерство на САЩ публикува два образеца на двустранни спогодби, които могат да бъдат основа за сключването на такива двустранни спогодби – за изпълнението на ФАТК. Министерството на финансите оптимизира процеса за, на, на сключване на такива спогодби, така че всяка заинтересована държава да може да сключи такова до 1 януари 2014 година. Министерството на финансите по-настоящем се договаря с 75 държави и е изключило вече двустранни спогодби с Великобритания, Дания, Мексико, Ирландия, Швейцария и Норвегия. А също така е, започн... е, е поставило инициалите преди ратификация на двустранни спогодби с Испания, Италия и Германия. От, тук, от тук нататък ще продължим усилията си е, да се договорим с други партньори в световен мащаб за изпълнението на ФАТК. По-рано тази година публикувахме изчерпателни заключителни разпоредби по закона, които осигуряват а, е, юридическа сигурност както за нашите е, партньори е, държави, така и за финансовите институции, за идентификация на титулярите на сметки, е, докладване на информация и отдържане на данък при източника от страна на чуждестранните финансови институции, както и от страна на американски субекти. И най-сетне Съединените щати приветстват изявлението на Европейския съвет от 22 май тази година, с което се заявява ангажираността на Европейския съвет за разширяване приложното поле на автоматичния обмен на информация на всички равнища. И ние подкрепяме пилотния проект, който е препоръчан от 17 държави е, членки. Това е пилотен проект за многостранен автоматичен обмен на информация. Благодаря. Благодаря. Господин Стак. Вторият наш докладчик днес е господин Паскал Сен Аман, директор на Центъра за данъчна политика и администрация при Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Давам думата на господин Сен Аман за 5 минути. Виждате, по видеоконферентен път ще изслушаме изказването на господин Аман. Да, здравейте, надявам се, че се чува добре. Много се радвам, че имам възможност да говоря пред вас. Трябва да кажа, че за съжаление господин Паскал Сентаманс не може да дойде поради непредвидени обстоятелства. Аз отговарям за управлението за обмен на информация в ОИСР. Ще ви преднаправя един кратък обзор на дейностите на ОИСР в областта на автоматичния обмен на информация и разбира се ще представя и работата по обмяна на информация при поискване, която се превърна в международен стандарт. 120 са членовете на форума. Сега автоматичния обмен на информация. Ние работим в тясно взаимодействие с Европейския съюз по тези въпроси. Европейския съюз присъства на всички наши заседания. Ние осъществяваме тясна координация по техническите стандарти. Ние имаме съвместими формати за превод, за предаване на информация. Това е важна характеристика на работата ни. През 2012 година излязахме с доклад за автоматичния обмен на информация и статута на автоматичния обмен на информация за Г-20 по време на заседанието в Лос Кабос. Става ясно, че се обменя автоматично информация в рамките на Европейския съюз, но също така извън него. Дания в момента е световен лидер в автоматичният обмен на информация с 75 страни. Имайки предвид нарастващото значение на автоматичния обмен на информация като инструмент за борбата срещу укриването на данъци чрез офшорни сметки, ние в ОИСР полагаме усилия за създаване на сигурен и стандартизиран и безопасен инструмент за обмен на информация по финансови сметки. Основно място в тези усилия заема замисълът на системата. Онези движения, парични, движения на парични суми, да бъдат е, предмет на автоматичен обмен на информация, при това да се избегнат е, рисковете, свързани с несъвместимостта на системите. Целта е онези, които искат да избегнат е, плащането на данъци, да не могат да използват различни финансови продукти и системи. Когато финан... министрите на финансите от Г-20 се срещнаха във Вашингтон, те се обърнаха към нас в ОИСР, които работим заедно с страните от Г-20, да им представим напредъка при разработването на нов многостранен стандарт за автоматичен обмен на информация. Също така знаете, че председателството на Г-20 помоли да представим доклад за автоматичен обмен на информация на многостранна основа. И както чухте от Робърт Стак в САЩ, се постигнаха добри резултати в е, резултат на изпълнението на пилотен проект. Както виждате, стигнали сме до напреднал етап и се надяваме да спазим сроковете поставени от Г20. Прилагаме модела на а, е, закона за данъчна коректност и на чуждестранни сметки на САЩ. Разбира се, ние не възнамеряваме да преоткриваме колелото в контекста на Европейския съюз, нито пък да дублираме законите за борба срещу прането на пари. През юни ще се проведе среща на ОИСР и страните от Г20. Надяваме се да излезем с система, която да отговаря на потребностите в правителствата в цял свят, но заедно с това да дава резултати, да има характеристики, които не са в ущърп нито на финансовите институции, нито на държавните органи. Благодаря ви. Благодаря ви. Извинявайте, че ви кръстих Паскал Сентаманс, но не знаехме за промяната. Сега давам думата на господин Филип Кермота, директор в Европейската комисия, Генерална дирекция данъчно облагане. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Комисията е изключително удовлетворена от факта, че тази обща система за обмен на информация има, радва се на широка подкрепа. Както знаете, ние сме сред пионерите, които признаха необходимостта и успеха на този обмен като важна стъпка в борбата срещу борбата с укриване на данъци. И това е вече в действие и в ход поради действието на съответната директива за спестяванията. Съществува вече специална компютърна система, която подпомага действието на механизма и негово, неговото устойчиво прилагане в времето. Тази обменна система е всъщност най-всеобхватната и многостранна съществуваща в момента в света обменът, обменът на тази информация от 1 януари 2015 година предвижда разширяване на обхвата контролирана информация. За целта комисията разработва нови инструменти. Тоест, важното тук е да подчертаем, че процесът в момента се развива и просперира. И освен това сме особено задължени на съвета на Европа за подкрепата, която изрично изразява на този обмен на информация и неговото глобализиране. Също така приветстваме инициативата на пет държави членки да участват в пилотен проект тази инициатива показва недвусмислено, че вече съществува здрав консенсус между държавите членки по посока на постигане на съвместна система за обмен на информация. През следващите няколко седмици ще излезем с нови предложения за прилагането на тази директива. Нейното разширяване също така действа съвместно с директивата за спестяванията и целта е да бъде охваната цялата територия на Евросъюза и до доближаване на стандартите, които се защитават от това, което е от значение тук е качеството на системата. Споразумението, спогодбите, които сключват държавите членки с Съединените щати за фатка, е, може да е, наложат, разбира се, е, съответното засилено административно сътрудничество помежду им и тук е на лице рискът на некоординираните двустранни и многостранни спогодби между държавите членки да породят диспропорции, които да опорочат функционирането на вътрешния пазар. Ето защо общата инициатива на комисията ще е, гарантира един последователен, еднообразен подход е, какъвто е, е случай, що се отнася до действащите вече мерки за автоматичен обмен на информация между държавите членки. На международно равнище комисията убедено подкрепи усилията на Г8, Г20 и ОИСР за утвърждаване в глобален мащаб на автоматичен обмен на информация и разработване на самостоен глобален стандарт широкият опит, който е натрупал Европейския съюз в автоматичния обмен на информация, възоснова на вече действащите в съюза системи, е от съществено значение и трябва да се отчете при разработването на всякакви нови световни стандарти, които трябва да бъдат съвместими с вече въведените. И а, аз тук подхващам казаното от колегата от ОИСР. Наистина, трябва да се постигне съвместимост, за да се намали тежестта, а разходите за данъчната администрация и данъчно задължените лица да бъдат сведени до минимум. И най-сетне аз отново бих искал да взема повод от казаното от представителя на ОИСР. Да подчертая колко е важно ОИСР и Европейския съюз да продължат все така да работят заедно за един глобален стандарт и то не само по широкия въпрос за определение на понятието автоматичен обмен на информация, а и за това механизмите, които се въвеждат да бъдат съвместими един с друг. Тоест аз смятам, че само ако работим заедно, можем да разработим една ефективна и ефикасна система, която може да бъде е, управлявана и поддържана както от администрациите, така и от стопанските субекти. Благодаря. Благодаря ви, господин Кърмът. Сега ще дам думата на господин Луис политически съветник в организацията Action Aid, членуваща в Евродат. Имате думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Нашата организация се отнася с огромна благодарност към възможността, която се отдава да се изкаже пред вас, по време, което е изпълнено с огромни възможности, е с известни рискове, що се отнася до избягването на данъци. Аз работя в Action Aid. Както вие казахте, ние работим в 8 европейски държави, 37 от останата част от света и членуваме в Евродат една европейска мрежа на организации на гражданското общество в тази област. Ние имаме най-много какво да кажем по втория аспект от вашето изслушване, а именно ролята на ФАТКА за утвърждаването на по-нататъчния автоматичен обмен на информация, на данъчна информация по света. Нашата организация от доста време води кампания за утвърждаване на автоматични, на стандарти за автоматичен обмен на информация към които могат да се присъединят и развиващите се страни, към които могат да се присъединят и така наречените данъчни обежища. И ние храним големи надежди е, в, в това отношение, чрез разширяване на стандартизацията в Европейския съюз и приемането на стандарта като глобален. И особено важно в това отношение е възможността да вземем, например, от вътморските територии на Великобритания, да участват и те вече участват в наскоро обявената пилотна програма за обмен на информация. Това, според нас, е изключително важно. Ние бихме искали да обърнем вашето внимание на три потенциални препятствия – пред развиването на стандарт по фатка, който да има значими положителни последици извън рамките на Г20 или на Европейския съюз. И това са все препятствия, на които особено сериозно и приоритетно гледат хората от ОИСРА и всички, които се занимават с глобализацията на стандарта. Първо, както двустранните спогодби с САЩ, така и а, оформящата се договореност между големите пет, така наречени в Европейския съюз, разчитат на економическата тежест и политическия авторитет на големите економики. Тъй като тези двустранни и многостранни договорености за сега оставят всички развиващи се страни, и други, които не са сключили спогодбите, се поражда риска автоматичния обмен на информация да спре до границите на Европейския съюз, като нито Европейския съюз, нито Съединените щати ще могат да направят нещо повече за разширяването на стандарта в световен мащаб. От тук е опасността да се породи двуешелонна система и някои страни, особено развиващите се, да останат в пределите на едни по-низки, некачествени стандарти за обмен на информация държавите членки и комисията е, постигат напредък по административни и законодателни предложения и в тази връзка е важно те е, да се ангажират не само да разширят инициативата на пете големи до пределите на Съюза, а и изрично да въвлекат партньори от трети страни, в това число развиващите се. На второ място, ФАТКА и новите договорености в Европа за да се развият като световна и наистина достъпна платформа, стандартите е, трябва да отчитат потребностите на развиващите се страни. Те да могат да се присъединят към информационния поток не непременно на, при условията на реципрочност. Много от развиващите се страни, техните данъчни администрации не разполагат с техническия капацитет и асиметрията в това отношение вече е прият принцип в някои други области на международното сътрудничество, това е международната търговия, така че защо асиметрията не се приеме и при обмена на данъчна информация. И за да се възпрепятства пораждането на нови данъчни убежища, подобна асиметрия трябва да се ограничи само до тези държави, чието институции, чието субекти поддържат сравнително малки постойност депозити. И, между другото, въпросът за присъединяването на развиващите се страни към този асиметричен обмен на информация вече е на дневен ред на, на ОИСР и други, които работят по въпроса и ние сме особено благодарни за това. На трето място, автоматичното предоставяне на информация за данъчно задължените лица, без съмнение ще бъде много ценно за развиващите се страни. Има един втори аспект на информационния обмен, който е особено значим за тях и не бива да се забравя. А именно е, е, размяната между данъчните администрации на целеви информационни масиви, данъчна информация, във връзка с определена данъчна ревизия и с определени е, данъчно ревизирани лица в резултат от което може да се стигне или до успореди, или дори до съвместни данъчни ревизии. Това може да доведе до удивителна полза. Например, по разпоредите за информация на обмен по многостранната конвенция за взаимопомощ по данъчни въпроси, това вече е факт. Интересно е, че нито една от държавите членки на Европейския съюз не е подписала е, конвенцията и ще има по-малко и по-малко стимули да я подпише с развитието на модела по ФАТКА. И трябва да си даваме сметка, че колкото и ценно да е развитието на нещата по ФАТКА, няма начин, е, ако не се глобализира е, процеса, да бъдат привлечени всички останали. Благодаря. Благодаря ви, господин Луис. И накрая, госпожа Росвал председател на данъчната комисия на Европейската банкова федерация. Благодаря. Дами и господа, искам да ви благодаря най-напред от името на моята организация за това, че ни поканихте на това изслушване и ни давате възможност всъщност да вземем отношение по тези толкова важни въпроси. Преди две години приблизително влезе, бе прият законът ФАТКА и Европейската банкова федерация веднага започна проучвания по евентуалното въздействие, което това ще има върху тях много критикувах, мнозина критикуваха този едностранен подход, предлаган от е, Съединените щати, как е, се осмеляваха те едва ли не да налагат собственото си законодателство на други държави. Демократичният процес за европейските е, денакоплаци обикновено се изразява в прилагане на стандарти, приети от собствените им законодатели. От самото начало Европейската банкова федерация, представляваща около 4500 банки в Европа, веднага създаде форум, на който банките членки можеха да обсъждат. Бяха поканени съответно данъчното министерство на Съединените щати за участие. Веднага, от, още от първите анализи на ФАТКА стана ясно, че обменът на тази деликатна лична информация на данъчните власти ще предизвика конфликти на вътрешно и международно равнище. Как, докъде сме стигнали днес? До момента, всъщност, както вече бе посочено, са подписани 10 споразумения и Следователно този забавен темп е причина за безпокойство за нас. Финансовите институции следва да прилагат един или втори модел, при това да го приложат до декември тази година. И тъй като все още не се знае как точно ще се прилага това, бих искала да кажа, че това е едва ли не най-голямото предизвикателство, което се издига в момента пред банковата система в Европа и не смятам, че трябва да бъдем притискани срещу стената за бързо прилагане. Някои от банковите институции трябва да се придържат към така наречения модел 1, т.е. да предаваме информация на местните данъчни органи, а не на приходната агенция на Съединените щати и съответно те да я предават на данъчното ведомство в щатите. От административна гледна точка този така наречен първи модел изисква от банките да преодолеят два важни проблема. На първо място трябва да пресеят информацията за клиентите си, с която разполагат, за да видят кой има американски телефон или някаква друга американска диря. След това трябва да въведат огромен процес на обработка на информация, особено в случаите, когато някой нов клиент с американско гражданство желае да започне да оперира в дадена банка. Това определено е голямо предизвикателство за финансовите институции и изисква много работа на ниво човешки ресурси и на ниво компютърни ресурси, били те новоразработен софтуер или прилагане, пригаждане на съществуващия. От, може би не всички знаят, но банките не винаги работят с един и същи софтуер. От, в Европейският съюз банките вече са се приспособили към съществуващото данъчно законодателство и около 300 и близо 3 милиона и половина записа са регистрирани по статистика на Европейската комисия за изпълнение на тези данъчни законодателни разпоредби и съответно се очаква до 2010 техният брой да нарасне до 3 милиона, до 3 милиона и 400 хиляди. Какви, в заключение искам да направя няколко бележки. Смятам, че трябва да направим всичко, за да избегнем допълнително бреме, административни, допълнителни административни тъгуби за банките и за, и за техните клиенти. Следва от гледна точка да бъде изчистено до възможно най-голяма степен взаимоотношението между местните е, регулаторни механизми и бъдещите, които ще се въведат след въвеждането на ФАТКА. Наистина, обмерът на информация между държави е изключително положително явление. Не се знае обаче дали тази информация ще бъде оценена и преработена в достатъчна степен. Ще бъде огромно нейното количество и трудно управляемо. И накрая в заключение искам да кажа следното. Нека политиците да си направят труда и с достатъчно да дълбочина да анализират процеса. Дали не би било добре да се разработват само тези случаи, които предполагат риск от злоупотреби, защото в противен случай, ако анализираме всичко, просто ще имаме огромна маса информация, ценната част от която обаче може да се окаже удавена в общият поток и да не донесе никаква полза на данъчните власти. Благодаря. Благодаря, госпожо Росвал. Сега предстои дебат с членовете на комисията. Най-напред думата има докладчика в сянка, госпожа Питикайнен. Благодаря. Благодаря на всички оратори за много интересните изложения и изказаните гледни точки, защото смятам, че най-сетне преминаваме от думи към дела и започваме да предприемаме конкретни стъпки. С ваше позволение искам да подчертая няколко момента, които имат отношение към а, общата дискусия. И бих искала да чуя мнението на ораторите. Ще започна с а, това, което каза предишният оратор в края на изложението, а именно съвместимостта. Крайно време е, когато гласуваме в Европейския съюз и САЩ и ОИСР, да обединим усилията си да разработим система, която да е приложима в различни части на света или поне основа на директивата за спестяванията, новите инициативи за борба срещу укриването на данъците и закона ФАТКА в САЩ. Първата гледна точка, разбира се, е автоматичният обмен на информация. Как да направим така, че всички доходи от всички източници, и от всички данакоплаци да бъдат предадени като информация на съответната данъчна администрация. Тук все още не се спомена въпроса, следния въпрос. В Европейския съюз започва един процес, насочен към съвместими номера на данъчно задължените лица. Мисля, че това би улеснило дейността на администрациите и на другите субекти и би е, увеличило и сигурността за данакоплаците. Вторият въпрос, който бих искала да повдигна, в допълнение към автоматичния обмен на информация е необходимостта от високо ниво на защита на данните и защита на правата на данъчно задължените лица. Следващият въпрос, който искам да повдигна, е нещо, което парламентът е отделил като приоритет. Можем ли да се споразумеем за ограничен обмен възоснова на съществуващите регламенти и директиви? Така че към международните компании да се прилага принципът да публикуват онова, което плащат защото данъците се плащат в съответната страна. Четвъртото, което искам да повдигна като въпрос е да, да се разработи обща дефиниция за данъчното убежище. Това е задължително, за да, ако искаме да има ефикасност в борбата срещу тях. Е, може би не бива да се ограничаваме само до е, обществените поръчки и субсидиите за е, фирми, които заобикалят законите, като крият парите си в данъчните убежища. Тази дефиниция, разбира се, ще ни даде възможност при някои сериозни, особено сериозни случаи, възможността да, отме, да отменим лицен, банковия лиценз за унези банки в дефинираните като данъчни обежища юрисдикции. Последното, което искам да кажа, е свързано с координираните действия срещу прането на пари. Аз мисля, би било много полезно, ако можем да се договорим от двете страни на Атлантика, а и в международен мащаб, вся, всяка данъчна измама да се счита за пране на пари и да бъде санкционирана по съответния начин. Председателят, благодаря госпожо Пити Кайнен. Сега ще преминем към първия груп, към, първата, към първия кръг изказвания от представители на политическите групи. Госпожа Елиза Ферейра има думата. Благодаря. Аз не съм докладчик. Госпожа Клева ще се изкаже по-късно. Аз имам няколко въпроса. Първият е свързан с, с стратегията по отношение на некоректните юрисдикции. Ако обменяме информация само между малка група страни, а няма стратегия и обща воля да се прекрати дейността на данъчните обежища и отказващите да сътрудничат юрисдикции, мисля, че по някакъв начин ще наказваме коректните данакоплаци и ще оставяме да се измъкнат най-непрозрачните сделки – в рамките на ОИСР, в рамките на Г20, каква стратегия е разработена? И колко натиск сте готови да окажете, за да се засили системата за прозрачност и сътрудничество. Имайки предвид, че първоначалният черен списък, предложен първоначално от ОИСР, беше пренаписан, без да се провери какво са направили страните в него след отправените препоръки. Вторият ми въпрос е насочен към господин Кермут като представител на Генерална дирекция данъчно облагане. Мисля, че ние трябва да разберем защо се оказа невъзможно вие самият споменахте, има опасност от набор от двустранни споразумения. Външният обмен на информация трябва да бъде по-мощен, отколкото външния, но няма ли да бъде по-добре, ако Европейския съюз включи международни споразумения с САЩ възоснова на член 218 от договора. И по този начин да се е, гарантира е, спазването на нормите. И последният ми въпрос е към Европейската комисия. Той е свързан с е, подробностите и точния график – за документите и предложенията, които споменахте. Директивата за административното сътрудничество, директивата за спестяванията. Какъв е графикът? И наистина последният ми въпрос е желанието към сближаване на счетоводните стандарти. Това е задължително, за да има прецизност в подхода към трансферите. Това са все области, по които ни очаква още много работа. Благодаря ви, госпожо Ферейра. Сега Софи Инфелт от Либералите. Да, благодаря, господин председател. Аз бих искала да пренасоча акцента на този дебат, понеже, понеже нашето изслушване се провежда до голяма степен по мое искане. Аз трябва да ви кажа, в продължение на месеци досадно до някъде настоявам да проведем такова изслушване и то не общо за данъчните обежища и за избягването на данъци. По, по тези въпроси всъщност има сериозен консенсус. Неплащането на данъци е наистина неморално и, и незаконно. А нещата обаче се отнасят за въпросния американски закон ФАТКА, едно чуждестранно законодателство, което се прилага пряко на територията на Европа по отношение на европейски граждани. Понеже, дайте да се разберем, не става въпрос само за американски граждани, пребиваващи в Европа, а за хора от смесени бракове, за хора, които провеждат редовно търговска дейност с американски партньори, извършват научна дейност, учащи са и така нататък. И аз питам това събрание. Все така ли с лека ръка ще подходим към нещата, ако да кажем китайското правителство се опита да ни наложи подобен режим? Да не говорим за някои други. И трябва да се отнасяме по-критично, а не просто да си положим парафа там, където се полага. Тук нещата не, не се отнасят толкова до данъчното законодателство и не толкова дори до избягването на данъци, а до парламентарния демократичен процес. И ние като парламентарен орган е, имаме дълг да отстояваме интересите на собствените си граждани. Така че на мен ми се ще да насочим разговора към тези именно аспекти и в частност екстратериториалното действие на едно чуждестранно законодателство на територията на, на Европейския съюз. Аз а, приветствам участието в нашето а, изслушване на Американската данъчна администрация, както и на ОИСР в случая по видеоконферентна връзка отлично приложение на модерните технологии. Но според мен пропусната бе е, е, възможността да се е, покани Европейският надзорен орган по защитата на личните данни. Защото в тази връзка възникват сериозни опасения и поводи за загриженост. И надзорният орган по защита на личните данни трябва да дава своето становище не само по повод на бъдещи европейски нормативни актове, но и по отношение на двустранни спогодби между САЩ и Европейския съюз. Както казах, противодействието на неплащането на данъци е споделена цел. Е, това не е въпрос, по който има какво да спорим. Но като демократ аз мятам, че ние не можем да прокарваме политика през задната врата. Е, да, да не се превръщаме е, в онези, които всъщност се опитват а по втория начин да се облагодетелстват. И аз съм много любопитна. 14 месеца Искаме от Европейската комисия да получим достъп до документите, отнасящи се за разговорите между Европейската комисия и американската страна. И нищо. И честно казано, от първия път, когато отправих такова искане в началото на миналата година, Европейската комисия какво ми отговори? Ами ние почти не сме общували с САЩ, това не е в нашите правомощия, държавите членки, нали, те са е, е, правомощни по, по данъчното облагане. Вижте, официално искам достъп до документи. И чак тогава установявам, че също има хиляди и хиляди страници. И няколкото документа, които получих, бяха с частично заличена информация по съображение за поверителност. Но не може да се види дори кой с кого си е писал. Писмо пратено на еди кой си американски орган. Комисията не иска да знаем кой. И става дума за възможно трансатлантическо споразумение, засягащо защитата на личните данни. Удивително е, господин представител на комисията. Може ли днес да получим документите? Пълен достъп до документите. Ако държите на това, което вие сам казахте, оповестете информацията. След като искате от гражданите да ви дават личната си информация, те имат право да знаят какво правите вие с нея законодателството, в това число против избягването на данъци, трябва да се приема по един открит, прозрачен, общодостъпен начин и при условията на парламентарен контрол. И ние трябва да изпълним дълга си, а не просто да подпишем. Um, и още няколко неща. Реципрочността. Много се говори за реципрочност. Кажете ми честно казано, що е то на практика? Има ли истинска реципрочност в други области на трансатлантически е, договорености. И това е някаква вълшебна дума. Но къде е? Дайте да я видим. За двустранните спогодби по фатка. Като оставим на страна това, че само няколко, една шепа страни са подписали без тези споразумения, в тези спогодби да са влезли в сила, нека сме наясно, те не вършат работа. Те просто прехвърлят от едната на другата глава Нали? Защо да, да осложняваме е, живота на финансовите институции, да предават информация, е, ангажира се държавата. Факта, че е на лице договореност между правителство от Европа и Съединените щати, още не е доказателство, че тази договореност е закономерна, е, правомерна. И службите на комисията признават че прехвърлянето на такива данни противоречи на европейското законодателство. Защо комисията не ни представи официално това? Ние сме за обмен на информация. Да, разбира се, ние сме за противодействието на, на данъчните злоупотреби, но в рамките на една правомерна, издържана нормативна уредба, защитаваща правата на гражданите. И тези двустранни или многостранни спогодби с Съединените щати не са решение на проблема. И аз предлагам на нашата комисия официално да поискаме от Европейския орган за защита на личните данни да анализира тези спогодби и да се произнесе. И после други колеги го казаха, аз изцяло споделям това. Споразумението трябва да бъде между САЩ и ЕС и нищо друго, а не някакви неясни, асиметрични, двустранни, пък многостранни спогодби, които, честно казано, не издържат. И още повече, след като двете страни се, нали, д, д, д, е, държавите членки се, се отказаха от своето вето, ще можем да получим мандат за преговаряне от името на ЕС. Ние, че, в кавички казано, законодателството на трети страни се прилага на нашата територия. Този прискърбен факт се дължи на нашата слабост, на това, че ние не сме в състояние да въведем ред в собствената си къща. Сега не знам, фатка може да е прекрасен модел, пр- прекрасен закон, трябва да се запознаем с него, но какво ще стане, ако утре господин Путин дойде и ни каже, имам си аз една руска фатка, на всичко отгоре написана на кирилица, е какво, с отворени обяти или ще го посрещнем? Да не говорим за китайците. Едва ли. Така че формата на този процес е не по-малко важна от неговото съдържание. Благодаря ви, госпожо Интвел. Само една малка забележка. Защитата на личните данни не е правомощие на нашата комисия. Тя е правомощие на Комисията за правата и свободите на Европейския парламент, така че ние не сме състояни. Извинявайте, господин председател, това е изслушване. Това не е нормотворческо заседание или процес. Просто можехме да го поканим да каже нещо. Нали? А прехвърлянето на лични данни е съществен елемент от този обмен на информация. Ние искаме решението, което приемем, да бъде издържано от юридическа гледна точка, следователно. Да, да, аз напълно съм съгласен с вас, но, но все пак е, за сведение на колегите, нашата комисия няма правомощие по защитата на личните данни. Господин Гигол, сега от името на Зелените. Много благодаря. Благодаря на всички за участието всъщност. Благодаря и на участниците от другия бряг на Атлантика. Наистина, изправени сме пред важен момент в дебата по този въпрос. Нека да кажа първо, че Европа и това, което каза Евро... Е, Софи Индвелд, го подписвам и с двете ръце, до момента е била малко мекушава в борбата срещу укриването на данъци и, и не е била, Европейският съюз не е бил в състояние да му се противопостави. Същото се отнася и за ОИСР. Следователно, тези две институции бяха оставили на индивидуалните държави членки да работят самостоятелно по този въпрос, а пък едва ли не тези две институции препятстваха Следователно, защо се чудим, че има други международни фактори, които са в състояние, за разлика от нас, да обединят международните играчи под едно друго знаме, не под нашето. Това дава сега възможност да се присъединим и ние към течението, да заплуваме по него и смятам, че е по-мъдро вместо да обвиняваме американците, по-скоро да им благодарим. Защо? Защото поради този външен фактор в момента ние отваряме очи за сериозността на проблема. Австрия и Люксембург най-накрая се размърдаха. Защо? Заради събитията, идващи от Америка. Интересно е човек да види как тези, които са уж противници на борбата, срещу укриването на данъци и изведнъж започват да се обявяват за единен европейски отговор вместо 27 отделни играчи. И това раздробява нещата, нещо, което се опитваме да избегнем. Опитваме се да избегнем ратификация на 27-те държави членки. Разбира се, това няма да е лесно сега, след като имаме пет държави, които вече са на път да ратифицират споразумението и да повлекат крак. По въпроса, който зададе всъщност Софи Индвелт, смятам, че си заслужава да му обърнем внимание и да продължим да го следим отблизо, защото ФАТКА е първата стъпка, ще следват други. Нека да погледнем как се развива борбата срещу данъчната измама през 20-те години на миналия век възникна още със създаването на обществото на нациите. От тогава датира и до никъде не води, за съжаление. И, Софи, хубаво е човек да е, се вълнува от това, с, е, с, от това, по което работи, така както пламено защитаващи опазването на личните данни, така други защитават необходимостта от плащане и виране на данъци. Сега, въпроси, конкретни. Ясно е, че няма да сме никога на едно и също мнение, нито ние двамата, нито и другите е, политически сили, които имат собствено мнение. За съжаление, конкретните правила не са обнародвани, поне доколкото знам аз. Е, и е, въпроса, който повдигна Софи Инвелт за реципрочността. По то, по, взимам повод и искам да попитам дали ще имаме право на пълна реципрочност тъй като в някои американски щати можеш да откриеш сметка без дори да дадеш името на притежателя на фондовете. Това ще продължава ли да бъде възможно или ще му се окаже някакъв контрол? По въпрос сега за Европейската банкова федерация с изненада чух, че има тревоги от а, юридическо естество, защото доколкото знам аз, банките са против установяването на такава система за обмен и всъщност те подпомагат укриването на данъци. Аз никъде не съм прочел никакъв лозунг или никаква официална изява на вашата организация, в която да става ясно как сте работили в миналото и как работите в момента, за да противостоите на евентуално укриване на данъци и избягване на тяхното плащане от вашите клиенти. Друго, този нов подход към информационният обмен. Как го свързвате с информационният обмен по, при поискване? Как го свързвате? Как смятате, че единият еволюира спрямо другия? До какво води единия и до какво води другия? Кои са слабостите и в каква посока трябва да се придвижваме? Сега, въпрос към комисията. Какъв е графикът? за преговори с трети държави, кога планирате да ги проведете? Искам да попитам и как виждате вашата роля. Ще подкрепяте ли тези пет големи държави или не? Изглежда, че те вече договарят подробностите по този пилотен по проект, за който аз нямам е, информация. Благодаря. The floor to Mr. Господин Строек има думата от името на консерваторите. Благодаря. Моето изказване няма да бъде толкова емоционално, както на госпожа Интвелт. От друга страна, аз разбирам повечето от това, което тя каза. Искам да ви успокоя, че Китай няма да представи китайски вариант на ФАТКА в обозримото бъдеще. Благодаря на всички изказали се за това, което казаха. Госпожо Розвал, вашата позиция е, е много близка е, до моите мисли. По-конкретно Имам предвид заключенията ви. Вие отправяте нещо, което аз разбирам като предупреждение към законодателите. Позволете ми няколко въпроса. Фатка. Е проект който е добронамерено замислен, но може да се превърне в чудовище, което да спъва трансграничната дейност. Надявам се Европейската комисия да отговори на този въпрос. Аз разбирам каква е целта. От друга страна, да не забравяме, че економическия растеж и стопанската дейност не бива да се застраша, не бива да бъдат застрашавани от нещо като фатка. Второ, фатка може да доведе до повече бюрокрация – което ще бъде свързано с допълнителни разходи. Госпожо Розвал, бихте ли казали нещо повече по тази тема? Напълно споделям притесненията на госпожа Интвелд за защитата на личните данни. Тук аз съм изцяло на ваша страна. И дали господин Кермут от Европейската комисия би ни казал нещо повече? И последният въпрос е каква е позицията на министрите на финансите и на съвета ЕКОФИН? Това предложение вече обсъдено ли е в ЕКОФИН? и каква е позицията му. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Стак, който ще коментира по видеовръзка това, което казаха моите колеги. Господин Стак? Не знам дали господин Стакси е тръгнал. Междувременно ще дам думата на господин Прос, който също не е там. Господин Стак, чувате ли ни? Имате думата за коментар на това, което казаха колегите. Извинявайте, връзката се загуби, но мисля, че успях да проследя дискусията. Първо, връзката с скоростта на изпълнение на ФАТКА. Ние водим дискусии с 75 юрисдикции, но на представителя на Европейската банкова федерация – ние бихме им предложили да работят със своите страни, ние сме готови да постигнем напреда. Добре ли ме чувате, тъй като мисля, че има проблем с е, видеото? Да, чуваме ви много добре. И по въпроса за скоростта и за сроковете, Първото предоставяне на информация е чак през септември 2015 година. Всички сме наясно с сроковете и работим в тясно взаимодействие с страните. Второ, искам да повдигна въпроса за участието на международни юрисдикции – за да не бъде прехвърлен проблема от коректните на некоректните юрисдикции. За да бъде приложен на практика този подход, Съединените щати всъщност им казват, че ако иска да инвестират в САЩ, трябва да, сключа, трябва да се сключи споразумение с САЩ, за да имаме информация за американските граждани, които държат влогове при тях. Това даде резултати. Тези юрисдикции разговарят с нас. По екстратериториалността, въпрос, който е свързан с последното, което казах – мисля, че присъстващите сигурно са наясно с това, че Европейския, че Съединените щати не налага а, нищо на други юрисдикции. А, Съединените щати просто настояват нези субекти, които искат да инвестират в САЩ, да сключат споразумения. И нека да ви напомня, че неплащането на данъци вреди на всички, особено в а, трудни периоди. Онези, които не си плащат данъците, всъщност вредят на коректните данъкоплаци. И това, което Съединените щати казват на другите, е, че могат да инвестират тогава, когато сключат споразумение. Данъчната служба на САЩ обменя информация за дивиденти. Значителна е по обем информация. Много често информация, която е много по-чувствителна от тази, която се обменя по фатка. Съединените щати са наясно с необходимостта от еквивалентност при и реципрочност при обменът на информация.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 just as non-U.S. institutions are required to do under our IGAs. Thank you very much. I hope I covered uh, most of the questions I was hearing throughout. Thank you very much indeed, uh, Mr. Stack. Now I will... Uh... Благодаря ви, господин Стак. Сега ще дам думата на господин Прост от Организацията за економическо сътрудничество и развитие, ако е на линия, но май не е на линия. Ще дам думата на представителя на комисията, а после ще видим, ако се възстанови връзката с ОИСР, ще изслушаме и нейния представител. Господин Кермат, имате думата. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите да премина по въпросите, които доколкото разбрах са било то пряко, било то косвено адресирани към мен като представител на комисията. Първо, въпроса за съвместимостта на различните системи за автоматичен обмен на информация. Според нас това е много важен въпрос и поради разликите между данъчните системи в световен мащаб, той става още по-важен. Например, информацията, която е, е изискват Съединените щати, засяга различни категории лица в сравнение с изискванията на държавите членки. Тоест, е, е, принципа единия е на гражданство, а другият е на местопребиваване. След това въпросът за данъчните номера. Комисията усилено работи по този въпрос. По-настоящем, както може би знаете, в началото, в края на миналата година, комисията прие план за действие срещу незаконното избягване или неплащане на данъци, в този план за действие е, се е, включва и направление за данъчните номера. Е, в момента сме в процедура на обществено допитване и, и въобще стремим се да укрепим техническата и, и юридическа база на автоматичния обмен на информация. Е, бе повдигнат въпроса за счетоводните стандарти. Знаете, комисарят е, Барние е, заяви, че според него това е важно направление на работа, особено с оглед заключенията на съвета от миналата седмица. И, и съвсем скоро, мисля, можем да очакваме нещо в тази област. беше зададен въпрос за, за сроковете, в това число и по директивата за административно сътрудничество и специално, що се отнася до тази директива, ние очакваме предложение за изменение и допълнение на, на същата през едните седмици, е, още през месец юни. А, предполагам, на въпроса за счетоводната отчетност ще се отдаде същата неотложност. Е, въпросът за избягването на данъци бе, бе повдигнат тук нееднократно и разбира се, той е на нашето внимание и е, и е повод за, за, за загриженост не от вчера. Но в отговор на конкретните въпроси на госпожа Интвелт, може би трябва да доразвия. Казва се, че двустранните спогодби е, пораждат риска от нееднообразност, от, от е, диспропорции. И ние определено не желаем да допуснем това в Европейския съюз. Тъкмо поради това, е, бързо ще излезем с изменение и допълнение на директивата за взаимопомощта, за да избегнем, именно за да избегнем пролиферацията, разпространението на отделни двустранни спогодби. Е, в, които, които е, се приемат е, в отговор на стремежа на държавите членки да дадат статут на, на привилегирована нация на своите чужестранни партньори по директивата за взаимопомощта, съответна държава членка веднага се оказва в нарушение, ако не даде същото предпочитание на, на държави членки. И трябва, и трябва да, да работим по този въпрос. Е, е, поначало международните договорености, в чието приемане е, и, и прилагане Европейският съюз тежи със своя авторитет, е, е нещо много важно. И ние имаме такива договори с Швейцария и другите. Те не обхващат за сега автоматичния обмен на информация. Но, но може да се работи по тази линия. Трудното тук е, че когато американският закон бе сложен на масата поначало, не ставаше дума за обмен на информация. Това беше представено от американската страна като американска е, нормативна инициатива с оглед е, обхващане на данъчно задължените лица с американско гражданство. Ние поначало не възразяваме срещу взаимопомощта между данъчните администрации, каквото поиска Американското министерство на финансите. Но в разговорите между комисията, американската страна и представители на държавите членки, самото начало, при липсата на категоричен мандат за преговори от името на Европейския съюз, ние се стараехме да направим така, защото изискванията на Съединените щати в край на краища да доведат до някаква форма на обмен на информация между данъчните администрации и възоснова на принципи, които според нас са по-подходящи за обмен на информация между сътрудничестите си юрисдикции и защитават личните данни. И целта беше да се включат клаузи за защита на личните данни в, двустрани, в спогодбите между държавите членки за избягване на, на двойното данъчно облагане. А, и ние още от самото начало казахме, че понеже има два образеца на спогодба, която предлага американската страна, вторият образец в никакъв случай не би трябвало да се приема и, и то с оглед именно на интересите на финансовите институции и на отделните данъчно задължени лица и титуляри на сметки. Въпросът за реципрочността. Какво значи реципрочност? Е, е, в контекста на нашата директива за облагане на, на спестяванията, например, реципрочността е, е нещо ясно. Да дадеш онова, което искаш. Интересно беше казаното от американския колега преди малко. Заявеното намерение на американската страна в случая е нещо много важно – ако ще се приеме глобален стандарт, той трябва да се основава на реципрочност, да бъде взаимоизгоден. И пак на въпрос, повдигнат от госпожа Интвелт за прозрачността и за достъпа до документи. Не мога официално да отговоря на вашия въпрос днес, тъй като вие всъщност обръщате призива си към генералния секретар на комисията, но мога да кажа, че ние не сме се стремели да укрием нещо от вас. В разговорите с американската страна и с някои, прочим с всички държави членки по едно или друго време, ние се опитвахме да постигнем добър резултат на основа принципите, които току-що изложих. И ние разгледахме, разбира се, и въпроса за защитата на личните данни. И за нас потенциалните проблеми в това отношение бяха ясни. И ние е, препоръчахме съответните мерки на всички държави членки. Така, например, за нас беше повече от ясно, че трябва да се приеме вътрешно законодателство за обмена на информация. Бяхме наясно, че обмена трябва да бъде пропорционален. Наясно бяхме с въпросите за правото на достъп, правото на защита и, и всичко, що се отнася до надзора Това са въпроси обаче, които според нас е по-уместно да бъдат уредени в стандарт погодби за избягване на двойното данъчно облагане. И ако това би ви вдъхнало увереност, до сега исканията за информация от една или друга страна винаги са се основавали на действащите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Сега, дали има споразумение между ЕС и САЩ? Това е въпрос също повдигнат от госпожа Инфелд. И според мен в дългосрочен план това е интересна възможност. С оглед още повече и на проявения от американската страна ангажимент да се водят по-нататъчни разговори, както в рамките на ОИСР, така и в рамките на Европейския съюз за разработването на по-добри световни стандарти. Така че е възможно наистина да се преговаря от името на Съюза. Но както вие знаете, тук у дома ние в продължение на години си имаме проблем, че не сме изработили общ помежду си подход за пълни автоматичен обмен на информация. И без такова общо разбиране между държавите членки много трудно бихме се представили пред външния свят като единен, един партньор на масата за преговори. Но както казах, Нещата се движат доста бързо. По-настоящем ние сме окоръжени от обстоятелството, че сега вече всички държави членки, които са за автоматичния обмен на информация, се оформят като група и така и ще преговарят. Господин Гигол повдигна въпроса за сроковете. Може би вече отчасти отговорих на този въпрос. Кратки са, поне за нас, кратки са сроковете, що се отнася до нашата инициатива. Сроковете за преговори с трети страни, от друга страна, в контекста на облагането на спестяванията, ще е, зависи от реакцията на третите страни. Какво мога да ви кажа? Изпратили сме послания до тези страни, текат първи контакти по настоящим. Европейската комисия енергично ще работи за намирането на колкото се може по-скорошно решение. Не сме определили окончателен срок, но трябва да се работи бързо, според нас, колкото се може по-бързо. Подкрепяме ли ге пет, големи, големите пет и, и, и що е то? Вижте, принципът го подкрепяме. Но бихме искали всичко да се полага в контекста на общоевропейски разговор. Ето защо ние скоро ще представим проекто директива за разширяване приложното поле на директивата за взаимопомощ. И тук не бива да се говори за съперничество или, или за съревнование между несъвместими стандарти писмото, подписано от пете държави членки, просто заявява тяхното мерение да упорстват по посока на автоматичния обмен на информация. И това не е лошо. Но ние обсъдихме и с петорката, и с другите държави членки, за да може във всеки случай до края на годината, но още през зимните месеци, да, да се разберем как ще се работи на практика. Като рамката тук е проект от директивата за разширяване на приложеното поле. И накрая, дали фатка няма да се превърне в някакво чудовище? Искрено се надявам да не стане така. Впрочем, аз смятам, че няма да стане така. Дали ще навреди на економиката, ако умно се разработи, ако умно се приложи, не би трябвало да навреди на економиката. Но винаги трябва да си даваме сметка за начина по който се използват тези системи, за да бъдат максимално ефикасни. И ние като Европейски съюз можем да допринесем и в ОИСРА, и в други форуми своя опит, благополучен или не толкова благополучен опит по обмена на информация във връзка с данъчното облагане на спестяванията. И това предполагам ще бъде от интерес както за развитите, така и развиващите се трети страни. И накрая пак за защита на данните, мисля, че, че отговорих отчасти на, на тази проблематика. Тя е на дневен ред за нас и, и ние ще обръщаме внимание на тези аспекти, заедно с държавите членки. Ние сме склонни да смятаме, че това е началото, а не краят на един процес. И ние добре разбираме с какви трудности държавите членки своевременно въведоха във вътрешното си законодателство директивата за спестяванията. Знаем също така колко е важно изменение и допълненията на тази директива да бъдат прияти колкото се може по-скоро, да се затворят вратичките, които вече се констатират в тази система. Благодаря. Благодаря ви, господин Кермот. А сега ще дам възможност отново на представителя на ОСР, ако връзката не се е разпаднала. Нали, малко, малко поизоставаме. Това беше към госпожа Индвелт. Комисията не отговори на един въпрос, а именно положението не само на граждани на САЩ, но и на европейски граждани и граждани с двойно гражданство, които са засегнати от този закон, към кого да се обърнат, за да бъдат защитени правата им. Мисля, че отговорът на този въпрос е, че тогава, когато е изключено двустранно споразумение между една юрисдикция в Европейския съюз и САЩ, администрацията на тази държава членка е тази, която защитава правата на гражданите си. Връщам се на това, което вече казах. Има разлика между ситуацията, в която е прият модел 2 на ФАТКА и няма фактически граница между финансовата институция и Американската данъчна служба и системата, която се основава на режим, на договорен режим. Господин въпрос от ОИСР има думата. Искам да ви помоля не повече от 3 минути. Чувате ли ни, господин Прос? Трудно ми беше да следя дискусията поради технически трудности. Имаше въпрос дали ОИСР се отказва от стандарта си за обмен на информация при поискане. Мисля, че отговорих на това. Господин Люис каза, че автоматичният обмен е важен и има и е много важно работата да продължи. Това не е единствената е не е единствения начин, по който данъчните администрации могат да сътрудничат при офшорно укриване от данъци. Има и спонтанна информация, има и други форуми и възможности. Не мисля, че трябва да противопоставяме различните варианти. Трябва да търсим решение на проблемите в пакетен формат – мисля, че ние това не е въпрос на и или имаме нужда от цялостен холистичен подход. Тогава, когато има информация при поискване, да не забравяме, че сме постигнали успех. Имаме 120 страни, много препоръки, много от тях са отразени. Всичко това е след препоръките, е, тогава когато се иска докладване до Г20. Това е за информацията, искането и автоматичния обмен. Е, беше зададен въпрос е, и за това как стандарта за автоматичен обмен ще се реализира. Искам да ви кажа, нека да цитирам едно изявление там се казва, че очакваме това да е стандарта и призоваваме всички юрисдикции да осъществяват автоматичен обмен на информация със своите партньори. Г20 направи важен принос при стандарта за обмен на информация при поискване. Структурираният, структурата на този режим е резултат от консултациите. Това са въпросите, така както ги разбрах. Съжалявам, че не чух другите, тъй като сигналът беше лош. Господин Люис има думата. Ще се опитам да бъда кратък. Да, другите форми на обмен на информация не означава, че автоматичният обмен не, не означава, че едната форма на обмен на информация е по-друга от други. Що се отнася до това как да направим, че всички източници и всички данъчно задължени лица са обхванати, в ФАТКА предвижда подробен модел за анализ на данъчно задължените лица, били те физически или юридически Независимо от това какво споразумение се постигне, трябва да се включва подобна процедура на анализ. Ясно е, че това е свързано с разходи Но разбира се, това е свързано и с директивата за борба срещу прането на пари. Банките са за публични регистри за, собствен, за титуляри на сметки. Те искат да познават своите клиенти. Мисля, че е полезно да има и регистър, който да се използва при е, проверка на коректността по модела на ФАТКА. Що се отнася до коментарите за включването на 60 е, юрисдикции, мисля, че това е, е област, в която предстои да работим с плана за дейност. По този начин ще дадем дефиниция на данъчните обежища и ще успеем да набележим мерки в категорията Тояга и Морков. Въпросите, които се повдигат тук са, които бяха повдигнати тук за защита на данните е много важен. Ние не започваме от нулата. Тук Обменът на информация понякога автоматичен, понякога е по поискване в, по различни договори и споразумения. Финландия, например, обменя на двустранна основа и информация с 66-те си партньори в рамките на директивата за облагане на спестяванията и Разбира се, има правни защити в тези споразумения. Следващата стъпка е правната защита да намери израз, да намери израз в конкретен режим за защита на личните данни. Това би било полезно за, трете, за трети страни, които ще се присъединят към подобни споразумения. Благодаря, господин Люис. Госпожа Розвал има думата. Благодаря. Няколко кратки бележки за въпроса, който ми бе поставен за укриването на данъци. Наистина, законодателството и практическото му прилагане на практика в различни държави е различно. Различните финансови институции планират финансовите си дейности по различен начин, това е ясно, но е наша отговорност, наша на лицата, на гражданите, за това как се отнасяме към данъчните си задължения. След това идва контролът от данъчните власти за евентуално санкциониране на гражданите или на институциите, които съответно, на които се налагат глоби и така нататък и така нататък. Така че в нашата банкова федерация всъщност не се занимаваме с, посочване, с това да посочваме с пръст виновниците и публично да ги заклеймяваме. Аз от собствен опит бих могла да ви кажа, че всяка банка преди да стартира някой по-голям проекта, обикновено се подплатява доста добре с консултантски, компетентни, експертни съвети, включително и на компютърни специалисти. Напредваме, Нямаме, разбира се, всички отговори, но знаем, че ако ще трябва да се равняваме по фатка, нямаме много време. За момента мога да ви кажа, че нашите системи не са пригодени да търсят и намират американски клиенти. След като приложим след като се изравним на старта с изискванията на ФАТКО, след това трябва да контролираме тяхното прилагане, защото именно в това се изразява задълженията, които поемаме при подписването по въпроса за проевросъюза, за проевросъюз разрешение на въпроса. Едва ли ще има такова, защото държавите членки са различни. Търсенето на такъв подход е се е срещало с много препятствия още от самото начало. Разбира се, че всички сме за равнопоставеността и за еднакви възможности на банковите институции в различните държави членки, а и в трети държави партньори. И това се отнася всъщност за финансовите институции и най-вече, най-паче за клиентите им. Благодаря ви, госпожо Розвел, каза председателя. И накрая в заключение госпожа Клева. Докладчицата има думата за заключителните бележки. Ще бъда кратка. Извинявайте, че закъснях, но чаках дебата с господин Баросо и господин Ван Ромпой, именно по въпросите на укриването на данъци. Това е първото изслушване, което водим в нашата комисия. Мисля, че ще имаме и други поводи за разговори. Мисля, че ФАТКА катализира международните усилия за автоматичен обмен на информация на ниво Г20 също така и насърчи и разговорите в Европейския съюз. Разбирам всички коментари на Софи. Нашите държавни правителствени ръководители реагират по-бързо на политически натиск, отколкото на огромните финансови загуби от укриването на данъци. Но нека да бъдем позитивни. Мисля, че е, когато една световна сила реши да предприеме е, законодателство, е, за борба срещу укриването на данъци. Тенденцията е положителна. Сега предстои работа по детайли. Много се радвам, че успяхме да чуем е, становища по тези детайли. Благодаря на всички участници, особено гостите от САЩ и Париж, за това, че е, дадаха разяснения по някои от въпросите, които се повдигат тук в парламента и сред гражданите. В известен е, смисъл този призив е, е много важен и реакцията на господин Шемета е следва да, бъд, да се приветства. Много мисля, че е трудно да не се съгласим с него. Въпросът за реципрочността е един от основните въпроси тук. Необходима е прозрачност, необходимо е да се да има защита на данните и да се спазват принципите да няма дискриминация а, и защита на личните данни на това изслушване не дадахме отговор на всички въпроси, но поне да започнахме един разговор, който ще продължава през следващите месеци. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря и на гостите от чужбина, благодаря и на представителите на Европейската комисия, които отговориха на въпросите, които бяха повдигнати днес, но които ще се повдигат и в бъдеще. Председателя, благодаря на всички, благодаря на експертите и на гостите, които се изказаха било в залата, било по видеовръзка преминаваме към следващата точка от дневния ред – разглеждането на изменения към доклада на госпожа Берес документи, е, информация за инвестиционни продукти. Госпожа Берес има думата. Eine Frage zur Geschäftsordnung. Es war angekündigt, dass dieser... Въпрос от процедурен характер беше съобщено, че въпрос ще бъде разгледан е, общо с директивата за посред... Е, застрахователното посредничество и, и а, е, за пакетираните инвестиционни продукти. А, има ли някакви промени? Берес Mal deshalb ich. Jedemal wir äh, anfangen mit äh, seinem Dossier und dann Елева нали, да започнем с неговия доклад, ако искате. И след това моя, казва госпожа Берес. Благодаря, господин председател. Госпожа Берес. Сега, след като приключихме с фатка, да си продължим по дневния ред. И аз дължа благодарност на съставилите дневния ред, така че поне един път въпроса за пакетираните инвестиционни продукти да предхожда въпроса за за страхователното посредничество. Макар и двата въпроса да са свързани, разбира се, аз очаквам с колегата Ланген все така заедно да теглим хомота. Сега, що се отнася до пакетираните инвестиционни продукти, остава с впечатлението, че е, след като приехме двата документа, пакетираните инвестиционни продукти вървят по-бързо, понеже почти половината изменения вече са в компромис. Господин председател, при тези условия наистина не може да се, да се говори. Не, аз е, е, не се оплаквам от вас, господин председател, но хората... Та значи половината от компромисните изменения са готови, почти са съгласувани всички, половината т.е. И аз мисля с а, докладчиците в сянка, които почти всички са тук, ще можем да вървим напред, независимо от графика за застрахователното посредничество. И фактически това, което се договорим по пакетираните продукти, ще бъде прецедента по отношение на всички останали въпроси. Сега, ако за втори път гледаме измененията, тук на заседание на комисията и то, и то в пленарен състав, то е защото госпожа председателката прие, че е, след е, е, обмена на мнения няма да има достатъчно време да се изкажат всички колеги и да, да наведат своите становища. Но при този втори случай аз няма нужда да излагам всички аргументи, които изложих на 24 април. Ще мога само да се спра на онези аспекти, които бяха повдигнати от колеги, членове на комисията тогава. И тогава госпожа Пити Кайнен, която е мой ценен самишленик в това начинание, докладчик Сянка за е НП, поиска една последователност по всички изменения и се питаше тогава тя за сравнимостта на различните документи. Що се отнася до съгласуваността, тогава се повдигна въпроса за една ревизионна клауза или разпоредба. Е, ние направихме предложения, които насочват към актове по делегация по някои аспекти. На мен ми се струва, че това е начинът да се разшири приложното поле, е, без да се чака изменение и допълнение на директивата. Понеже предвид високата амбиция, която в значителна степен се споделя от колегите, можем да подходим по два начина. Или веднага изрично в текста го записваме. И след това всичко, що се отнася до оформлението на информационния документ, това може да се направи от комисията по делегация или по някакъв друг начин, без значение, или пък това да влезе като разпоредба за изменение и допълнение на директивата. на мен ми се струва, че трябва да изберем по-амбициозния подход, т.е. максимално да разширим полето. После госпожа Тикайнен изрази загриженост, че прилагането в приложение към директивата на документ за отговорността на посредника и на разпространителя може да доведе до объркване. От тогава насам нещата се изясниха. Ние всъщност предлагаме два отделни документа. Единият ще бъде основният информационен документ и вече втори ще бъде в приложение за информационните задължения на посредника или на крайния разпространител. Що се отнася до своето възнаграждение или а, а, данъчната издръжка на разпространявания продукт. Значи това са два отделни документа и въпросът за смесване на отговорностите вече не възниква. Що се отнася до загрежеността за връзката с текста на проспекта, инвестиционния, това също се изясни, мисля, от последния път насам. Е, Писка е, la пропозицион ки е фет, се Да изясни се, защото предложението, което се прави, е, е логиката на проспекта да бъде отразена в своята цялост, това число да се предложи е, е, премахване на резюмето на проспекта. Е, всички от допитването казват, че той из... нищо не върши работа. е, в края на краищата е, е, именно е, заключението от задълбочения анализ трябва да бъдат изложени в основния информационен документ, нали? това, което се съдържа в проспекта, и така, сега информационният документ ще стане по-прегледен, по-ясен и прочи. Остава сега един проблем, още не сме го обсъждали между докладчиците в сянка, а именно е, е, съгласуваността, последователността на формулировките, понеже госпожа Птикайнен предлага по пакетираните продукти да се заимства терминологията, е, която, която е приета по КИС по а, инвестиционния информационен документ за КИС. Но сега на мен, на мен ми се ще да възприемем един по-ако щете педагогичен подход, който се предлага от комисията. Значи аз бих отстоявала по-скоро това, което първоначално предлага комисията. Нашата председателка Шарон Болс а, прояви интерес към приложното поле и в това отношение мисля също имаме напредък. като целта е полето да бъде максимално е, широко. Е, при което следва да се предвидят е, е, специфичните продукти и специфичните изисквания за информационния документ. Но аз разговарях с комисаря и той е, напълно разбира предлагания от нас е, подход. Подход не целящ не просто да се улесни задачата на емитента, si a vraiment informé euh, l'investisseur. Но, който е, е, е, фактически наш подход се стреми към пълна на инвеститора, който е обикновен, дребен, спестител и така нататък. И тук стигаме до въпроса за спестовните сметки като продукт. И в това отношение комисарят повдига един актуален въпрос. Защото потенциално спестовните сметки биха могли да намерят разрешение в предложението за достъп на, на физическите лица до основни банкови сметки. И сега аз не знам точно как иска той да обвърже нещата, имайки предвид графика, имайки предвид етапа, на който се намират двете предложения, на мен ми се струва, че би било по-уместно от сега, тук, в текста, който ние работим, изрично да заложим и уредба на спестовните сметки. Надявам се на подкрепа на колегите в Сянка, както и на комисията. Нашата председателка е, по-нататък подчертава, че информационният документ е съпоставителен инструмент. И в духа на компромиса аз е, настоявам да се запазят двете начала. Информационен и съпоставителен да е документ. Нали? в края на краща, за да се стигне до, до логиката, която изповядвам аз, а именно, вместо абстрактно да говорим за финансова просвета в средното училище и какво ли още не, просвещаването на потребителя да става по един прегледен и разбираем начин всеки дневно, чрез информационните документи, съпътстващи всички инвестиционни продукти, дори най-простите от тях, като акции, облигации или спестовни сметки. Що се отнася до условията за утвърждаване, одобрение на документа, Шаран Болс, нашата председателка, предлага това да става чрез сондаж, чрез допитване, което не е непременно нашето решение. Свен Гиголд, който зачезна някъде, се пита за условията за включване на, на, на пенсионните спестявания. В това отношение между докладчите в Сянка намерихме решение, благодарение на което е, ще може да се направи изключение от задължителния режим. За сметка на това пък е, е, да се даде факултативната възможност за, за избор. По-нататък един, един депозит, един влог не е безрисково нещо. Особено на фона на прискръбните събития, на които станахме свидетели в Кипър. Виждате в някои случаи и един обикновен влог може да пострада и трябва да се информира съответно вложителя дали има или няма гаранция за покриване на, на вложенията му. Саид Кемал казва, хората искат да получат документа, ама след това не го четат. И не можем да не се съгласим като законодател, пък да не говорим като потребител с това твърдение и че би трябвало да се работи постепенно, но в хода на преговорите, сега не знам дали трябва да го казвам публично, ние се разбрахме. Томас Хендел се пита за връзката с текста, за който отговаря Вернер Ланген. Аз не мога да не споделя тази загриженост. Що се отнася до това И това бе повод за загриженост, но в края на кращата между докладчиците в Сянка не, не, не сме стигнали до там. То е дали ще запазим уредбата на отговорността по предложението на комисията, т.е. с обръщане на тежеста на доказване, или пък ще го уеднаквим този режим на отговорността с режима по КИС. Мисля, че това беше, господин председател. Въпросите, които останаха от миналия път. Благодаря. On behalf of the give the floor to the Shadow Rapporteur, Mrs. Pitkanen. Thank you, Mr. President. Много благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчицата за това, за начина по който знае да си сътрудничи и да улеснява живота на другите, поне на моя. Аз съм вече подготвила становище и изменения, но искам и тук да го формулирам, въпреки че е, докладчицата преразказа всъщност, е, при това много добре, моите бележки. По въпроса за отговорностите, те не са част от компромиса. Задълженията, отговорностите, особено когато са свързани с конкретния продукт, са ясни на кого принадлежат. Така е и разписано. От една страна е на отговорността и задълженията на производителя или на емитента, така да се каже, а от друга страна на търговецът на дребно. След това за брошурите, ако мога така да ги нарека, и за информацията, която се съдържа на тези проспекти, ясно е, че не трябва да има никаква противоречива информация, написана върху тях, противоречива спрямо други законови разпоредби. В някои случаи това може да може да води до по-задълбочен анализ преди да се запи, разпише проспекта. По въпроса сега за различията, за обхватното, за приложното поле и за това колко трябва да бъде то широко спестовните сметки и публичния дълг са едни от тези предмети на спор, дали да бъдат включени или не. Но има желание, доколкото схващам от всички страни, да се разшири до максимум приложното поле. И остава само да видим как по нататък има някои по-маловажни неща, свързани с интервенцията, с ети, етикетирането на някои продукти, особено рисковите такива и предвид факт, на факта, че сме против рисковите продукти и това те да не показват ясно и в достатъчна степен на потребителя в какво се изразява точно рискът, който носят. Следователно, тук трябва да преценим какво значи ключова информация и колко ясна трябва да бъде тя, ясна и недвусмислена за това дали има риск или не при закупуването на конкретен пакетен продукт. И съответно да го пригодим към крайният вид на пакета за страхователни или инвестиционни продукти, така както ще го продаваме. Така. Смятам, че това е от мен или от е, страната, която аз представлявам. Все още водим преговори, ще ги водим и по-нататък може би ще направим още един преглед на това, докъде сме стигнали. Разбира се, ясно е, че тръгваме от много различни изходни позиции. Благодаря. Наистина много ви благодаря, госпожо Пияти Кайнен, казва председателят. Мисля, че няма никой друг, който да желая да вземе думата господин Гиголд от името на Зелените. Чувена Лангнес. Всъщност аз предпочитам да изслушам господин Ланген и след това да коментирам и двата доклада, защото аз вече се изказах по този въпрос и сегашните разисквания са втори диалог. Целта беше да дадем възможност за изказване за на онези, които не можаха да се изкажат миналия път нямахме време. За съжаление, не виждам а, кой знае какъв ентусиазъм а, от страна на колегите. А, искам да чуя господин а, Ланген, след френски колега, интересно да чуем немски. Господ... За сега господин Балц е единственият, който пожела да се изкаже. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко коментара по време на тази втора размяна на мнения по директивата за пакетираните информационни продукти. Що се от... Смятам, че стремежът към разширяване на обхвата е прекален. Мисля, че има продукти, които трябва да останат извън приложеното поле. Например, спестовни продукти. За обикновените спестовни продукти не виждам защо е необходимо да има такъв подход за другите продукти. Може, но акциите и се продават на пазари, които са много прозрачни. И достъпа до капиталовите пазари е важен, важен въпрос за всички нас, тъй като тези пазари имат значение за нашите економики. Така че, нека да помислим преди да им наложим допълнителна бюрокрация да помислим за малките и средни предприятия, които се стремят към достъп до капитали. Ние имаме нужда от приложно поле, което да е прагматично и съразмерно, така че да убедим външния свят. Нещо друго, което считам за важно, е, че не бива да се увличаме в регламентиране, да дадем възможност на обикновените потребители и вложители да инвестират без основни информационни документи. Инвестиционната политика в пакетираните инвестиционни продукти, аз съм против. Стремим ли се към подобряване на информацията за потребители или искаме да променим регламента за инвестициите. регламента за продукта чрез е, информация за продукта е според мен погрешно. То е то, са отве... то е погрешно от гледна точка на съвместимостта с другите закони. Що се отнася до отговорността трябва да сме наясно. Двойната смесена отговорност не помага на потребителя, който иска ясен отговор. Що се отнася до отговорността, искам да кажа, че в своите изменения съм се стремил към последователност и се изказах за това да се използва съществуващия регламент е, КИС. Що се отнася до процедурата по регламента за продукта, е, директивата за пазари на финансови инструменти е, е най-подходящият правен документ. Убеден съм, че Маркус Фебер ще се съгласи с мен. Притеснявам се и от усилията да се напълнят ключовите информационни документи с всичко възможно. Според сегашните, е, според сегашните документи, този основен документ трябва да бъде не повече от 2-3 страници мисля, че ние трябва да бъдем предпазливи и да се погрижим онова, което предприемаме да бъде в интерес на потребителите. И това е нещо, което аз искам да постигна заедно с други колеги. Да не заливаме потребителите обаче с твърде много информация. И сега в заключение При защитата на потребителите не бива да забравяме, че качеството е по-важно от количеството и можем да обсъждим различни аспекти на това, кое е смислено. Смятам обаче да не предвиждаме твърде много информация. Ако никой друг не иска информа... да се изкаже, ще дам думата на госпожа Берес. Благодаря. колегите, които пожелаха да има обща дискусия, не, исках, не пожелаха да се изкажат. Господин Балца, нека да сме наясно. По целта на директивата тя няма за цел да стане част от списъка директиви, които комисаря смята да предложи. Целта на директивата поне според експозето на мотивите, е да възстанови доверието на европейските граждани. Вие ни казвате твърде много информация, убива информацията. В крайна сметка няма нужда от толкова информация. Заедно с това при е, КИС ръководството е, се оказа много по-дълъг документ от това, което се предлага тук. В проспекта информацията е много по-обемна от това, което се предлага тук. Целта на този документ, който се разработва с помощта на няколко колеги, е документ, който да бъде стегнат, ясен, и да дава възможност за сравнения. Когато ми казвате, че пазарът на акциите е прозрачен и той финансира економиката, ами точно така. Имайки с оглед на това съображение, аз предложих ръководството да се отнася и към акциите. Дребните вложители не бива да бъдат отчуждавани от пазара на акции. Целта е да покажа, че дори и дребните спестители могат да се ориентират към пазара на акции. Говорите за съразмерност, но целта е да се постигне съразмерност именно в интереса на дребния вложител. Но тази искам да споделя с вас идеята, че директивата за пазари за финансови инструменти е от правния документ. Няма никакво двусмислие в това, което предлагаме. Изумена съм от това, което казахте. Е, може би преводът не е бил много точен. А, не става дума за а, политически приоритети в основни информационни документи. Ние сме изправени пред сериозни проблеми. Онова, на което ни научи кризата е, че обменът на информация – това число и за съпраймите, означава, че инвеститорите искат да инвестират парици, а това, което се прави за тяхна защита, не е достатъчно. И няма нищо политическо в това да кажеш, че онези, които искат да инвестират своите спестявания, да ги инвестират в съответствие с една ясна стратегия в адаптирани към тази клиентела продукти, вместо да си ги слагат в дюшеци. Е, реалността не ни дава възможност да възстановим е, доверието на спестителите. Те или ще си слагат парите в е, дюшеци или в злато. Що се отнася до ограничението на продаваните продукти, това е дискусия, която водим с госпожа Пити Кайнен и се надявам, че ще можем да постигнем съгласие за разширяване на спектъра, ще е, кажа нещо, което беше, върху което ми беше привлечено вниманието. Има опасност, ако приемем ключов информационен документ само за определени, само за пакетираните продукти. За комплексните продукти спестителите да се ориентират към простите. Ние вече ако това не означава, че всички структурирани сложни продукти са по-рисковани от другите, това означава, че нивото на информация и сравнимост трябва да бъдат максимално широки, ако искаме да спазваме принципите на директивата. Това е, господин председател, онова, което исках да кажа в отговор на двете изказвания. Uh, И така, това е края на дебата. Ще гласуваме измененията в комисията на заседание на 17 юни. А в пленарна зала очакваме да го гласуваме на 20 септември тази година. Минаваме към следващата точка от дневния ред, 13 точка, а именно предложение за директива на Европейския парламент и на съвета относно застрахователното посредничество. Давам думата на колегата Вернер Ланген. Е, Много благодаря. А, не съм поискал думата, защото смятах, че няма да го обсъждаме днес но пък се питам защо измененията за членове 24 и 25, а именно задълженията на посредниците и на борсовите посредници, Питам се, защо не ги включих и след това се сетих, че всъщност го направихме, за да избегнем дублиране. Сега обаче имаме нов регламент, ново положение – ако увеличим приложното поле, това ще означава всъщност и повече отговорност в областта на гражданско-правните аспекти. Така че ако този нов регламент в съкръщение ПРИПС се отнесе за всички инвестиционни и застрахователни продукти, то това означава, че някои от измененията, които на, пър... на пръв поглед нямат нищо общо с началното предложение, всъщност трябва да бъдат приети. Документът който обсъждаме в момента, информационният документ трябва да обхваща информацията за това какво е задължително да бъде включено съгласно законодателството на държавите членки. Информацията да бъде добронамерена, надежда, проверена и така нататък. Сега обаче, ако решим да включим всички видове влогове, всички видове сделки и транзакции, това е неразумно предложение, следователно трябва да се приравни с това, което сме решили да включим като информация при посредническите дейности. Някои виждам, че искат да разширят обхватното поле и на двата регламента и да включат всички застрахователни продукти. И от тук насетне следва да решим до каква степен да задълбочим информацията. Дали повече, дали по-малко информация, на какво служи информацията за осведоменост, за взимане на решения и така нататък, до каква степен трябва да обясним какво съдържат тези предварително пакетирани инвестиционни продукти. Може би все пак да дадем някакъв лимит, някакъв предел в цифрово измерение. Това бе предложението на комисията и на мен то ми се стори разумно. След това виждам, че застрахователните продукти без право на откупване са изключени от приложното поле. Продуктите пък с постоянен лихвен процент, акциите, без, които не винаги носят дивиденд и пенсионните фондове са също така изключени. Т.е. това са невисоко не рискови продукти за дребни инвеститори. Тоест, можем да включим и измененията на някои колеги, ако решим да се придържаме към минималният прак. Ако решим да го надхвърлим и започнем да регулираме рисковите отговорностите, които носят дан посредниците, брокерите, то тогава трябва да приемем повече от измененията. Има вече законодателни прецеденти за проспекти, за брошури, които описват вида влог, рисковете, които носи, погасителните разходи, комисионните, притежателят, всичко, с други думи очевидно значи тази информация произхожда от посредника, но той не носи отговорност за нея. Това, според мен, трябва да се приложи само в, за случаите на застрахователни фондове. За индивидуални, дребни застраховки, според мен, е прекалено. И смятам тук, че тук информацията няма защо да бъде повече от тази, с която вече разполагат. Сега, по въпроса пък за посредниците, информацията и отговорността, която се носи за нея, трябва да бъде свързана с сделките, с тяхното сключване, а не с продукта, за който те се сключват. Има някои инвестиционни продукти, които са надребно и при техните характеристики, при описването на техните характеристики всъщност няма защо да се споменават данните на посредника, защото премиите, които проистичат от този застрахователен продукт всъщност не зависят от нищо друго от собствената му продажна цена. Тоест, за какво става дума информацията, на какво служи, дали на целите, дали подпомага всъщност решенията, които взима купувача, техният потребител, или по-скоро цели да го заблуди. Има вече таблица, в която са сравнени предложенията на комисията, както и измененията на нашата комисия ЕКОН по тези две предложения за директива, като тази версия, разбира се, е все още работна. Аз съм за информативен документ за застрахователните продукти, който обаче информативен документ да не бъде прекалено претрупан. Останалите продукти, не застрахователни, не посреднически, следва също да бъдат обект на такъв документ. Благодаря. Euh, je suis désolée parce que je ne vais pas faire le е, съжалявам, не бих искал да играя ролята на докладчица в сянка. <laughs> Бих искал да си бъда докладчик е, е, само по, но, по, по, по един документ, който, видите ли, ни приканва да не прилагаме директивата за пакетираните инструменти. Понеже предложението на комисията в никъде, никъде не говори за специфични инвестиционни продукти, в случая пакетираните. Става въпрос за информационен документ, за инвестиционни инструменти. Пакетираните инвестиционни е, инструменти са минало, мъртви. Подходът трябва да бъде по-широк и аз това предлагам на докладчиците в сянка, с които напредваме. А сега, що се отнася до казаното от Вернер Ланген? Връзката с директивата и регламента за финансовите пазари. Проблем няма. Двете неща имат своя специфика, но в край на кращата става дума за информация на вниманието на дребните инвеститори, вложители и така нататък. И аз, разбира се, не искам да се стигне до някак, някакъв поменик, някакво, някаква Библия, която не може да се чете. И съпоставката с предвиденото в платежоспособност 2 за застрахователните продукти. Това, това всъщност го правим в екипа за преговори. Вършим тази съпоставка и поискане на, на докладчите. В сянката, това, което се предлага за инвестиционния документ за инвестиционните продукти, обхваща, ще видим сега, но, но доколкото виждам, обхваща почти всички информационни елементи, които се предвиждат по платежоспособност 2. Така че нямаме, според мен, някакви, някакви затруднения за връзката между двете неща. Благодаря ви, госпожо Берес. От името на зелените, господин Гигол, нямаме представители на други политически групи. Бих искал няколко кратки бележки да отправя и ще ги свържа двата, двете неща. Първо, е, едно, едно по-общо съображение. Сега сме в сърцевината на проблема, за подхода към финансовото законодателство в Европа. Значи, в е, директивата за финансовите пазари имаме е, едно нещо друго, за пакетираните имаме нещо трето, за застрахователните продукти четвърто и сега се опитваме от тая работа на парче да направим, да съшием нещо. На всичкото отгоре стигаме до разумение, понеже всеки си преговаря в съответните формати и ония, който е договорил А, не знае какво е договорил Б, и, и така нататък. И на мен ми се ще да, да си напомним онова, което говорихме на заседанието на координаторите. В средносрочен план така не бива. Понеже допълнително хаотизираме обстановката, която и така не е розова. Да, и още повече, за самия финансов отрасъл. Трябва да създадем съгласувано законодателство. Същият проблем имаме и в потребителските услуги. Знаете, имахме го. Е, имахме а, различни парчета от нормативната уредба, едни с максимална, други с минимална хармонизация. Сега имаме една по-издържана, съгласувана, непротиворечива директива с различни степени на хармонизация. Да, но, но така на парче средносрочно не можем да, да, я, да я караме. Да, като пряка мярка в отговор на кризата, може да се разбере. Но от тук нататък законодателството трябва да се оптимизира, да се, да се изчисти. И вчера господин Барние каза, че ще, ще тегли чертата, ще направи равносметка след това законодателство и ще се придвижим към нещо, което е познато в, в немския правен мир – Европейски кодекс за финансови услуги. Разбира се, има противоречие, но има и недоразумение. Е, честно казано, аз не бих могъл. Трудно ми е да оценя, като вземем доклада на Вернер Ланген, в който той всъщност предлага някои неща да бъдат върнати като прерогатива на държавите членки, а в същото време директивата за финансовите пазари вече обхваща определени въпроси, <laughs> които са, из, са извадени от прерогативата на държавите членките, не мога да разбера наистина и вече не знам. Благодаря на секретарията за брифинга, е, да се постарае, прочем, да, да изясни. След това за пакетираните инвестиционни продукти. Някак си ние не говорим на един и същ език, като спорим тук. Певаш, Перес казва да обхванем всичко. Защото ако не обхванем всичко, в това число тъй наречените ванилови обикновени продукти, тогава те, последните, ще бъдат в неизгодно положение, защото те, те, те няма да се, да се пласират. И можем да, да постигнем не онова, което искаме, фактически да насърчаваме продукти с ниска степ, с висока степен на сложност, за сметка на продукти с ниска степен на сложност. После другият колега пък казва да внимаваме. Ако емитентите ще трябва да дават тези информационни справки, могат да се оплачат, че им е прекалено тежко, и в такъв случай е, просто ще махнат простите инвестиционни продукти, защото не им се занимава с тях. И въпросът е сериозен и трябва да се обсъди. Е, има добри основания да се смята, че е по-добре продуктите да са по-прости и по-лесно сравними помежду си. Нали, от гледна точка на потребителя, високата сложност на продукта е един от основните проблеми. И някои от измененията към доклада Берес се стремят именно към това, за продуктово регулиране, за характеристиките на инвестиционните продукти. Значи, уж едни и същи цели преследваме, но, всякак, но, но някак си от, от различни гледни точки стига се до различни изводи. А, а, а този акт е важен. И аз, честно казано, съм изненадан, че сме толкова малцина тук в залата по-сериозно трябва да погледнем. И последно за информационния документ, основния информационен документ е, и това, което в тази връзка засегна колегата Бухарбаут за социално-екологичната политика. Откъде започнаха нещата? Комисията предложи да, да се упомене етичната инвестиционна политика. Но аз да ви кажа, добре го познавам този пазар, работил съм известно време на него, и на пазара има много съмнителни предложения. Значи някои казват зелени сме, твърдят, че са зелени, но, но, но, дал, но са далеч от този цвят. И просто, просто е, блафират. И много потребители са объркани. Могат ли да вярват на някого, който твърди, че примерно е зелен. Така че простото упоменаване на това в информационния документ, така че всеки да, да си го запише, няма да свърши работа. Ако го махнем пък изцяло, което е единия вариант, нали, да, да избегнем това зеленосване, няма да бъде добре за един начеващ пазар. Е, спомняте си а, пазара на така наречените био или, или природосъобразни продукти. Имаше огромна експанзия на този пазар, докато не, не въведохме етикет. И като въведохме етикет, нещата станаха по-ясни. Не може безразборно всеки да се обявява за природосъобразен, да не говорим, че вече нали, етикетирането е свързано с определени критерии и така нататък. И, и тук не става въпрос за политика. Аз а, не, не, не искам да политизирам въпроса. Става въпрос за добросъвестна информация на потребителя за а, е, етичните инвестиции. И, и много представители на сектора подкрепят тази идея, понеже гледат на нея като на възможност да се сложи край на бъркотията, която цари в момента, и да се окаже подкрепа на един растящ сектор, към който голям интерес проявяват и инвеститорите. По принцип, значи, никой не е против подкрепата на, на тази част от финансовия пазар. Да видим как най-добре да го направим. Но нека е, да не е, тръгваме по лесния път просто да махнем е, този текст, защото на пазара и сега има много заблудени, въведени в заблуждение потребители и много потребители, които са загубили доверие. Да не говорим, че са загубили пари, като са дали вяра на лъжливи зелени обещания. И същото в известен смисъл въжи и за рисковата характеристика на, на продукта. Ако в информационния документ има сложни диаграми, графики, край на краща никой нищо няма да разбере, що е рисковано, що не е. Ето защо ние е, пледираме за, за нещо по-просто, по четивно И в тази връзка въпрос към Вернер Ланген не ми стана ясно. кои според вас застрахователни продукти следва да бъдат обхванати по линия на пакетираните инвестиционни продукти в сравнение с това, което предлага комисията и кои не искате да бъдат обхванати. И нали, трябва да сме наясно. Понеже виждам сега, че държавите членки, понеже твърде дълго чакахме на европейско равнище, са си разработили свои национални информационни изисквания за клиентите на дребно, някои от тях включват застрахователните продукти, други не. И, и тук нещата трябва да, да се подредят. Ето това имах да ви кажа. Благодаря. Благодаря, господин Гигол. Още двама докладчици. Сянка, първо от името на социалистите. Антол... Антолина. Антолина, кой? Искате ли? Не, не искам. Участвах на предишното заседание и тези изказвания всъщност са следствие от предходните, за които нямаше време просто за всички. Аз сега няма нищо какво да допълня, защото това, което го казах, имах, вече го казах. Благодаря. Оли Шмид сега. Thank you, uh, chair. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях. И стори ми се, че имаше забележка по отношение на моето закъснение. При всички случаи се извинявам. Трудно е да обсъждаме компромисите, но като но мисля, че можем да постигнем един по-широк консенсус. И това е и целта на госпожи Дин Ланген. И може би трябва да се е, опитаме да избегнем прекомерната бюрокрация при покриването на директивата за финансовите пазари, за пакетните инвестиционни продукти. Има съгласие за инвестиционното и неинвестиционно застраховане. Проучихме компромисите за пакетираното инвестиционно инвестиционни продукти и се притеснявам от припокриването с други директиви. Застраховането на инвестиционни продукти трябва да бъде в рамките на директивата за финансовите инструменти и има при покриване между този документ и документ гласуван през октомври. По-конкретно пък за пакетираните инвестиционни продукти аз подкрепям стандартите по директивата за финансови инструменти. Ако се включват стандарти за продажба, те трябва да бъдат съвместими с тези заложени в директивата за финансови инструменти. Този, който посредничи, трябва да бъде застрахован, застрахователен посредник. Конкретните правила за поведение могат да бъдат вдъхновени от директивата за застрахователно посредничество. Изменение 259 и 607 от Ашли Фокс следва да се разгледа внимателно. Той предлага посредниците, които предлагат е, инвестиционни продукти, трябва да спазват стандартите за продажба по директивата за финансови инструменти, а не за застрахователното посредничество. Важно е обаче посредниците да могат да продават несложни продукти въз основа само изпълнение без съответен тест по директивата за финансови инструменти. Ето защо подкрепям изменението на Свен. Що се отнася до обхвата? Обхвата смятам, че трябва да се укрепва защитата на потребителите. Ето защо обхвата, обхвата трябва да бъде максимално широк. Той трябва да бъде разширен и да обхване вебсайтовете, сравненията, но не трябва да обхваща управлението на щетите. Правилата трябва да обхващат онези посредници, които продават застраховки за туристически агенции, за коли под найем. Ето защо разпоредбите на директивата за строфателното посредничество са важни. Подкрепям изменение 219. Аз направих предложение за промяна на член 3 за регистрация на субекти, за които поемат е, отговорност. Това е изменение 264. Управление на конфликта на интереси. Забраната на инвестиционни продукти беше въведена в Обединеното кралство. Всички знаем това. Обединеното кралство би трябвало да продължи с тази забрана и е, има едно изменение от Шаран Боулс е, и аз мисля, че го подкрепих И знаете, че аз съм против забрана за стимулите, защото смятам, че това ще намали конкуренцията и може да доведе до концентрация. Помните, че водихме тази дискусия по повод директивата за финансови инструменти. Това е, е заложено в изменение 589 по член 24. Знам, че, ако, знам, че някои от вас са настроени критично, но аз предлагам пълна прозрачност и се надявам, че можем да постигнем компромис в изменение по член 24. Включвам пълно оповестяване на информация за всички инвестиционни продукти и задължително разкриване за таксите преди продажбата конкретния продукт за незастрахователни продукти в сравнение с инвестиционни продукти трябва да се отчете. Предлагам към измененията към член 17 да има преходен период от 3 години, за да могат посредниците да адаптират бизнес модела си. След този период потребителите трябва да могат да получават тази информация при поискване. Това са основните ми коментари. Както казах в началото, надявам се, че можем да постигнем широк консенсус. Смятам, че това е задължително и ако всички положим усилия, знаете, че аз съм допускал грешки, но се получих от тях. И по последните досиета, които ми бяха възложени, аз бях част от компромиса – не винаги са ми харесвали някои от компромисите и са ме критикували за тях, но смятам, че така трябва да работи парламента. И така, успех, господин Ланген. Thank you very much, uh, Mr. Smith. So... Много благодаря, господин Шмидт. Ако никой не иска да вземе думата, отново има думата докладчика господин Ланген. Колега Шмидт, äh, Господин Шмидт, благодаря за бележките и да ви кажа, аз се основавах предимно на отговорността, която трябва да носи информацията, публикувана за нашите продукти, за страхователни, инвестиционни и така нататък. Виждам, че и вие споделяте моето мнение, а именно за ролята на брокера, на застрахователния агент. Той обаче носи само неговата си отговорност. Не трябва да му прехвърляме сега всички видове отговорности. Има отговорност, която трябва да се носи от емитента от производителя, така да се каже. Разбира се, че трябва да има брошура, проспект, с универсален, приложим навсякъде характер, но това не трябва да бъде енциклопедия. Виждам, че има колеги, госпожа Берес, в някои от компромисните предложения или нечи и други, смятат, че тази информация трябва да бъде огромна по маса и обем. Ако даден документ не се не принадлежи към полето на директивата ПРИПС за пакетираните на дребно инвестиционни продукти, то този продукт автоматично попада в полето на директивата МИФИТА, именно за финансови инструменти. Аз не смятам, че това е така. И съм против въвеждането на какви ли не изисквания, при това през задната врата за застрахователните продукти. Например, пенсионната схема, наричана Ристер в Германия, това е държавна, но все пак индивидуализирана пенсия, в смисъл индивидуален пенсионен план. И не смятам, че принадлежи на никоя от тези директиви. Защо? Защото не носи никакъв риск. А рискът е тук основополагащия елемент, който прави така, щото един продукт да принадлежи на тази или онази директива. И това, този риск, го пише в брошурата. Кой носи информация за текста в брошурата? Ето това питам аз. Записал съм си, госпожо Берес, всички ваши предложения. И аз съм си ги записал, и секретарията се ги е записал. И ако ние двамата седнем и а, се разберем, със сигурност ще стигнем до компромисни изменения, крайни такива, които най-вероятно ще надхвърлят обхвата на началното предложение на комисията за директивата за застрахователна посредническа дейност. Това обаче ще е възможно, ако вие отстъпите. Аз самият е, съм склонен винаги да отстъпвам, но това отстъпление не бива да се брои за отстъпление, ако началните ни позиции са много радикални. По въпроса за въглеродния отпечатък, който госпожа Пиети Канен сигурно си спомня, че обсъждахме дали да се включи като информация в проспекта или не. За какво изведнъж се сещаме за въглеродния отпечатък? Ако затрупаме проспекта с какви ли не данни, графики и таблици, само ще изплашим и ще обесърчим желаещите да влагат парите си в този или онзи инструмент. Какво искам аз? Аз искам да има застрахователна дейност, тя да се извършва от посредници, те да носят отговорността си, също както я носят и емитентите на въпросният продукт. Тоест да бъде ясно кой се държи отговорен за преки продажби, за продажби по интернет, по интернет и така нататък. Защото ако започнем с много ограничения, няма да имаме желаещи просто да, извършваш, да извършват тази дейност. И в някои държави просто хората престанаха да застраховат, защото престанаха да им се предлагат застрахователни продукти. И това се получи в резултат на една много добра и благородна инициатива. Толкова беше взискателна обаче тази инициатива, че в крайна сметка нямаше никакви следовници. Пак повтарям, аз съм човек сговорчив. Със сигурност ще се разбера с господин Шмидт, с госпоза Бере. Ще ми е по-трудно, от години се опитвам. Аз ще продължам обаче. Благодаря, казва председателя. И така приключваме тази точка от дневния ред. Следващата точка е точка разни. Има ли точка разни? Няма. И така, само ми остава да ви кажа, че следващото заседание ще се проведе следващия четвъртък на 6 юни от 9 до 12.30. Благодаря ви на всички.